Sehr geehrte Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, добре дошли на заседанието на Комисията по правни въпроси днес и утре. Преди да пристъпим към първа точка на дневния ред, искам да поздравя сред нас председателя на Европейския съд, господин Скурис и неговия екип. Това е и причината поради която отлагам съобщението за резултатите от заседанието на координаторите, тъй като то ще бъде доста общир, обширно. И сега предлагам първо да приемем дневния ред. Като предварително трябва да ви кажа, че по точка 300 разни въпроси ще обсъдим някои неща. Първо – резултати от заседанието на координаторите. За това ви казах, че е, отлагаме съобщението за това заседание след изслушването. След 12-та точка от дневния ред, сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях изделия, ще обсъдим а, този доклад, защото трябва да побързаме. Защото и в ЕКОН предстои а, гласуването. Освен това, ще обсъдим доклада на госпожа Макарти и веднага след това ще гласуваме за, дирек... за директивата директивата, по която докладва господин Лене, а именно за счетоводната отчетност. След 27 точка от дневния ред ще гласуваме споразумението между Европейския съюз и Руската федерация за прекурсорите. И накрая трябва да ви съобщя, че правното основание за балансираното съотношение между половете. Няма да се обсъжда този път, ще го отложим. Няма да се гласува, извинете, този път. Освен това, ще гласуваме предложенията за изменение за директи... регламента за данъка върху финансовите транзакции. Решихме да няма официално класическо становище по този въпрос, както обикновено, тъй като времето ни притиска и се налага да гласуваме, да, да, да внесем в ЕКОН нашите предложения на нашата комисия от името на господин Лене и от мое име. Защото иначе няма да могат да се вземат предвид. Точка 23. Докладът на господин Карим ще се обсъди с лято с предходния доклад на господин Карим по точка 22. С други думи, сливаме 22 и 23 точка. Съобщение на председателя по втора точка нямаме нищо и преминаваме направо към трета точка, одобрение на протокола от последното заседание. Протоколът е пред вас. Той е от заседанието от 18-19 март 2013 година. Ако нямате възражения, можем да приключим и с точка трета от дневния ред. Както вече ви казах, резултатите от заседанието на координаторите ще се обсъдят по-късно и преминаваме направо към следващата точка от дневния ред, а именно публичното изслушване. Позволете ми още веднъж най-сърдечно да поздравя сред нас председателя на Европейския съд и да дам думата на докладващата госпожа Александра Тайн. Поправям се. Първо господин Скурис ще говори. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Е, Дами и господа, най-напред благодаря за поканата да говоря пред вас по въпроса за реформата на регламента и правилника на действие на Европейският съд. Като начало бих искал да ви докладвам за измененията след междинното прилагане на тази реформа. След това да ви представя това, което все още предстои да се приеме и накрая някои бележки от по-общ характер. Реформата бе начената близо преди две години, през март 2011 година по желание на законодателните органи на Европейския съюз и обхваща трите юрисдикции. Реформата цели да измени правилата, относими към, създав... към състава на съда, както и функциите на заместник-председателите, броят на съдиите и накрая евентуално да се предвиди възможността за временно изпълняваше длъжността съди. На 11 август 2012 година започнахме работа, тъй като вече бе застъпено в законодателството тази разпоредба. Заместник-председателят може да се избира и съставът на разширения състав на съда също бе одобрен 15 вместо 13 съди плюс председателя и заместник-председателя. Като всяка съдебна, всеки съдебен състав ще се състои от петима съдии съветът и парламента като с законодатели взеха това решение и съветът също така прие моето предложение за трима съдии, които биха могли да бъдат призовавани при конкретни обстоятелства, ако някой съдия е болен, например, или отсъстващ. В действителност, всичко стана възможно благодарение на взето решение от съвета и парламента през октомври миналата година и резултатът бе по-голям брой съдебни производства, които могат да се водят едновременно. Има 5 вместо 4 съдебни състава, които могат да оперират едновременно. Какво означава това? Съдиите които участват в съдебен състав, състоящ се от 5 члена, например, могат да работят с по-сгъстен график. Това означава повече ефикасност и накрая заместник председателят е отговорен също така за обучението и подготовката на съдиите, така че тези пет съдебни състава и състоящи се от пет съдии е стъпка напред и съдът е изключително признателен на с законодателите за решението, което се отразява незабавно всъщност на, не, на ефикасността на съда. Какво е най-трудното в реформата, а именно предложението да, за увеличение броя на съдиите? Нещата са трудни и някои тревоги свързани с управлението на личният състав, бяха повдигнати и разрешени последния начин. Увеличава се броят съдии. Това е факт. И проблемът, който възниква тук е вече свързан не с броя и с интелектуалната собственост на работата на съдиите, а делата и съдебните производства в областта, например, на конкуренцията, където се разпределят нещата в между различните юрисдикции. Броят на съдии увеличеният брой на съдии в този смисъл се оказа най-доброто решение, тъй като би могло да се свърже с специализация на различните съдии в различните области. Това ще позволи да се спазват сроковете и да се гледат по-голям брой съдебни дела, съдебни производства. Увеличаването от 37 до 39 на броя на съдиите отговаря на желанието ни за по-стабилен и постоянно действащ личен състав. Някои държави е, членки обаче са по-скоро за модела на генералните адвокати, други за ротационният принцип – ротационен принцип, бил той стриктен или по-гъвкав. Така ли иначе, по време на различни председателства на съвета се полагаха усилия в тази област, за да може всъщност поетата законодателна инициатива през 2011 година да бъде сметната за морално устаряла и да се тръгне на ново решение, пред чието плодове сега сме изправени. Така или иначе, обаче, положението, ситуацията не е променена, сравнена с 2011 година. През 2013 година отново се увеличава броят на залежалите съдебни производства. стигнали сме отново до нивото на залежалост от 2010-2011 след подобрението, отбелязано между 2011-2012. И това всъщност бе причината, поради която отново бе подета темата за броя на съдиите. През първият триместър на 2013 година отново бяха отново постъпиха повече заявки, повече съдебни производства бяха открити, отколкото закрити през 2013 година. Отново, с други думи, везните се накланят по посока неефикасност. Това всъщност бе причината за на търсенето на решения. Тези решения се обясняват с факта, че правилникът на съда не предвижда процедура за назначаване на съдии. Това е, принадлежи на държавите членки. Политическият дебат обаче посочва, че националността на съдиите придобива преимущество и примат, което не е, с, които не са съразмерни с значимостта на този факт. Затова искам да подчертая, че националността в никакъв случай не бива да се превърне в основополагащ критерий за назначаването на съдя. Освен това, от създаването на съда всички държави членки, всички националности и всички съдебни прослойки, ако мога така да се изразя, са винаги били много добре представени. В нашият конкретен случай, където 90% от съдебните производства са гледани от състав от трима съдии. Фактът, че националността играе важна роля е определено не се размерен по значимостта си според мен. И това ме води до последната част от моята презентация, където искам да ви представя някои по общи разсъждения. От гледна точка на съда има три основни елемента, именно компетентността на съдиите, географското равновесие и обучението, образованието като ценз. Първото е свързано с организацията и управлението. Ето за това, ако съдът трябваше сам да избере система за назначаване на съдии, той би предложил тази система да се основава единствено на техните професионални заслуги, на тяхната компетентност. И това е така по силата на член 250 на Лисабонския договор. Той ни дава право да назначаваме кадри по, тяхните, по техните заслуги. На второ място стабилността на, а, този, на тази позиция. Сам единствено и политическите причини, които биха могли да повлияят смяната или назначаването, или пък преназначаването на някой съдия не е достатъчно важен елемент и това е доказано от загубата на ефикасност, когато процедурата е такава. По политически причини, с други думи, през 2013 година, например, от 27-те съдии от Трима до 9 бяха нови. Ако решим да назначаваме нови, допълнително подкрепящи ефикасността на съда съдии, то това би се отразило на състава на, съди, на съдиите в съда през следващите години. Затова искам да подчертая, че съдът трябва да има балансиран състав от гледна точка на географската представителност на различните държави членки, както и от гледна точка на представителността на различните правни системи. И така, съдът трябва да отговори на нуждите на днешното време и да, състав, да избере състав съдии, който да отговаря на правните приоритети и на приоритетите, така както се очакват те да се развият през следващите години. Наистина, Лисабонският договор открива нови области, в които европейската законодателна дейност е разширена и когато се откриват нови области на европейско действие, това неизменно води до повече работа за съда. Затова организацията на съда трябва да отговаря на тези нови изисквания за ефикасност, за да може да гарантираме съдебни решения, които отговарят на съответните юриспруденции. Искането за допълнителни места за съдии, както, и, и, както предлага докладчикът на парламента, би могъл да отговори на някои политически причини за безпокойство, повдигнати през последните години от страна на държавите членки, свързани с легитимността на тяхното представителство. Благодаря за вниманието. Благодаря. Презентацията беше много ясна. А сега госпожа Тайн ще представи нейния доклад. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на председателя на Сметната палата, за това, че в рамките на двата доклада за реформата на сметката, сметната палата бе на разположение на, пар, на парламента. Контактите ни бяха много интензивни и всъщност това изслушване е резултата на нашите интензивни контакти. Хубаво беше, че можахме да поддържаме контакта въпреки разстоянието. Аз ще бъда кратка, ще се съсредоточа върху реформите. Важно, е, знаем, че съдилищата на първа инстанция са претоварени и това не е нормалната натовареност на националните съдилища. Е, Факта е, че Лисабонският договор възлага много допълнителни задачи на съда без да увеличи състава. Съдът през последните три години под натиска на държавите членки проведе вътрешни реформи, независимо от това, което ние решаваме тук в нашия доклад, независимо от тези реформи. Тези реформи произведоха съответните положителни резултати, особено като видим последните статистики, но вътрешните реформи вече не дават резултати, те са изчерпени. Не може по-добра организация вече да допринесе за по-доброто разпределяне на делата и на организацията на работа. Що се отнася до броя на, съди... на съдиите? Аз последвах в този аспект предложението на съда. Предлагам 12 допълнителни места и колегите знаят, че се говори за 6, 9 и 12 поста. Естествено, трудно е да се определи какъв да е броя на допълнителните съдии. Мисля обаче, че за момента този въпрос може да остане отворен. Въпросът е да се споразумеем за факта да се увеличи броя на съдиите. Основният проблем е обаче от коя държава членка да дойдат тези допълнителни съди. Аз самата не смятах, когато поемах това досие, че това за отделните държавни членки, независимо дали малки или, или големи или средни, не, не смятах, че това ще е толкова важен въпрос, въпрос на статус. Но това е така. Това е много чувствителен политически въпрос, от коя държава членка ще дойдат тези съдии. Има различни процеси, процедури на ротации, които, на които съм се спряла в доклада си. Сега няма да ги описвам. Важното обаче е да се попитаме дали ротация, ротацията отговаря като процедура на договорите, защото в рамките на ротацията един съдя може да бъде номиниран няколко пъти и ако има политическо споразумение между съдията и държавата членка, то това би противоречило на договорите. Това би могло да е в противоречие с договорите и в един момент един съдя, който би искал да продължи да бъде номиниран, ако не е номиниран, може да постави под въпрос едно, една такава ротация. Възможността съществува. Затова предложих, независимо от цялата дискусия, която се води в държавите членки, предложих съдиите да се номинират само според тяхната квалификация и способността за съдии. Географския баланс е гарантиран по смисъла на договорите. Всяка държава членка е изпратила или може да изпрати по един съдя. Сега тук става дума за допълнителните съди, за един втори съдя, който да дойде от съответните държави членки. Най-напред Искам да благодаря на колегите от другите политически групи, че единодушно последваха моето предложение. И аз мятам, че комисията по смисъла на член 255 показва, че не става дума само за съдии, и се, че не се квалифицират само съдии, не се, не се, опре, не се оценяват съдиите само под техния професионален опит, а комисията е в състояние да състави един списък на кандидати, според който хората могат да бъдат представени по тяхната квалификация, защото ние искаме най-добрите. И смятам, че това желаят гражданите, както и предприятията. Освен това, предвиждаме следното. Е, съди да се номинират сами, да се кандидатират сами. Председателят на съда също каза, че в момента няма стабилност и последователност. Тя не, те не са гарантирани. И това е критика към държавите членки. Те съвсем добре знаят кога е, свършва мандата на даден съдя и въпреки това, те не могат на време да номинират нов съдя или да кажат на съда, че ще представят нова кандидатура. Това не е разбираемо. Аз много пъти съм говорила по този въпрос тук в комисията. Съдът на първа инстанция работи много често с незапълнени постове. Съдиите които <clears throat> работят по настоящен в съда, не знаят до кога, дали ще могат да продължат мандата си и това е в ущърп на тяхната по-нататъчна кариера. Не зная дали може да има последователност, тази последователност да се гарантира. В момента обаче това не е възможно. Държавите членки би трябвало да са по-критични към себе си и по-дисциплинирани. Аз не мога да предлагам санкции към държавите членки, за това обаче предлагам тази мярка съди да се номинират сами, да се кандидират сами. И с това се надявам да се окаже натиск върху държавите членки да решат именно дали този съдя да продължи, да му се удължи мандата или да се предложи нова кандидатура. Много е също така важно да се провеждат в държавите членки публични поръчки. За момента половината от държавите членки прилагат публични поръчки като процедура. Факта, че всеки сега може да, бъде, да се кандидатира сам е добър, но понякога в много държави членки а, се просто се предлагат кандидатури, но това, за съжаление, не са винаги най-добрите. Затова смятам, че и тук би трябвало колегите да се застъпят да се провеждат официални тръжни процедури в държавите членки. Както казах, географския баланс е гарантиран с изпращането, задължителното изпращане на по един съдя от държава членка. Няма опасност една държава членка един хубав ден да има по трима съдии, това се показва в съда за публичната служба. Там имаше веднъж двама съдии, един след друг в списъка за кандидати и втория бе прескочен. Това беше политическа дискусия и държавите членки, естествено, могат да се споразумеят да няма по трима съди от една държава членка. Така че този проблем, според мен, не е толкова важен. Аз мятам, че гражданите и предприятията имам интерес от това да се застъпим за тези допълнителни места и то така, че да има списък с най-подходящите кандидати и само тези кандидати да бъдат приети. Благодаря, казва председателката, благодаря. За това бяха някои размишления за критериите за номинация на съдиите, а сега давам думата на Маура Макоуен председател на Кралския съвет на адвокатската камера в Англия и Уейлс. Имате думата. Много благодаря. Изключително ми е приятно да имам възможността да говоря пред вас по този толкова важен въпрос от името на адвокатската колегия на Англия и Уелс. Какво би могло да допренесе едно лице към, от бранша, към реформата на съда, ако не е рационализиране от гледна точка на практика. Намираме за изключително подходяща електронната система на съда от гледна точка на практика отново. Освен това, срокът е изключително намален. 18 месеца е времето, срокът, за който биват публикувани тези съдебни решения. Изключително важно е набирането на практика, натрупването на практика за тези, които са назначени в толкова важни области, като международни престъпни организации. Затова трябва да бъде взимана под внимание тази практика при набирането на съдии. Тези нови конкурси наистина трябва да целят да се намери най-добрият кандидат. И това не винаги е националността, а по-скоро заслугите и образователния ценз. Особено когато става дума за правната сфера. Аз подкрепям последните коментари на докладчицата, защото и аз съм на мнение, че както съдите, така и генералните адвокати трябва да бъдат избирани по заслуги. И смятаме, за, смятаме географското разпределение на допълнителните съдии за подходящо, но не единствено необходимо или изместващо заслугите. Също така смятаме, че обучението на съдиите е изключително важно. Нека да сме реалисти. Тези, които биват назначени за съдии в Люксембург, не винаги имат необходимата, цялата необходима подготовка и се нуждаят, разбира се, от последващо обучение, свързано с някои определени сфери на европейското законодателство, както казах, международна престъпност или е, семейно право. Стажовете или непрекъснатият обмен с е, национални съдии от държавите членки също има своето значение или пък наставническият механизъм за новодошлите от е, старшите съдии, обменът на различни добри практики между съдебни състави или от е, съдебни подразделения в различни области. И това има своето място. Това в крайна сметка се отразява и на преюдициалните решения и тяхното тълкование, така както се изпраща към държавите членки. Те имат нужда от разбираеми тълкования. По въпроса за съдебното производство, не винаги може би е необходимо да има устно гледане на съдебното производство, може и понякога писмено възражение би изиграло същата функция. Така или иначе, обаче, устното гледане на делото продължава да бъде альтернатива или поне да се счита за първоначалното равнище, първото ниво на съдебната процедура. Съдът има, разбира се, нужда от този ротационен принцип, който споменахме. Въртенето, ако мога така да се изразя, на съдиите, които се занимават с едно или друго съдебно производство, биха могли да трупат практика, гледайки други съдебни производства от други области. Разбира се, не всичко е доизпипано. Има елементи, които биха могли да се разработят допълнително, като например достъпа до информация и, и пълнотата на информацията, с която разполага съдията преди да започне работа по дадено дело. И разбира се, има ние като практици бихме могли да кажем, че има много професии, които като професията на съдята или на магистрата имат нужда от реформиране, тъй като се променят. Действителността се променя. Има вече създадени такива наръчници и ръководства за съдебни реформи. Разбира се, трябва да има много повече взаимодействие между съда и съдиите, адвокатите и другите представители на правната професия. За момента тази обмяна е по-скоро с неформален характер. Ние бихме искали нашите тревоги, поводите ни за безпокойство като работещи в съдебната сфера да бъдат третирани по официален път. Така или иначе, Междувременно бихме могли да използваме съществуващите формули, където са представени съдиите, европейските институции, националните съдилища и представителите на професията на адвоката, като и да го превърнем в форум за обмяна на добри практики. Това е по силата на член 222. И така, какво бихме могли да предложим ние за бъдещето? На първо място, държавите членки да предлагат възможно най-добри кандидати. Освен това, да им се предлага обучение за още по за още, по, по, за още повече професионални характеристики и умения. Всички фактори, ангажирани в правната сфера, би трябвало да полагат общи усилия, в крайна сметка, за една по-добра правна рамка и едно по-добро правораздаване в Европейския съюз. Съдът трябва да бъде в непрекъснато взаимодействие не само с Европейският парламент и другите институции, а и с представителите на правната сфера. Така би могъл да черпи съдът би могъл да черпи от опита на тези представители на системата, които са в непрекъснат контакт с резултатите, която тази административна организация всъщност произвежда в реалния свят. Това би се отразило, разбира се, на едно по-повишено доверие от страна на потребителите в системата. Ако хората не вярват в системата, то тази система всъщност не изпълнява своята функция. Най-големият проблем на съдът в Люксембург е натрупаното закъснение. На какво се дължи обаче това закъснение на успеха на съда в крайна сметка? Защото има все повече и повече дела, които биват отнасяни към него. Ето за това представителите на адвокатските среди са готови да си сътрудничат с съда, за да може този успех да продължи и да бъде присъстваш в историята на съдебните институции в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към а, въпросите на депутатите. Първи поиска думата господин Месершмит. Заповядайте. Uh, Благодаря. Благодаря за презентациите. Както виждам от програмата, председателят Скорис няма да бъде тук през втората част от заседанието от изслушването. И за това бих искал да му задам въпрос. Въпросът се отнася обаче към е, друг въпрос. Както знаете, аз искам да ви помоля, казва председателката, да го поставите този въпрос в правилния контекст, т.е. когато чуем съответния доклад и проучването, Господин Скори ще остане. Сигурни ли сте? Да, да, той обеща, че ще остане. Мисля, че е добре въпросите да се задават в правилния контекст. Добре. Тогава господин Масип има думата. Или пък господин Даф иска да каже нещо по процедурен въпрос или по... Значи господин Масив има думата сега. Много, много благодаря, госпожо председател. Много бе интересно изявлението на председателя на нашия съд и разбира се, поздравявам го, поздравявам я, нашата колега госпожа Тейн, за проявеният ентусиазъм. Въпреки, че нюансите са различни, разбира се, всеки въпрос има своите нюанси. Ентусиазмът е важното тук. Ентусиазмът за постигането на нашата цел. Да, съдът да стане по-гъвкав, по-оперативен и да има по- голям брой съдии в съдебния му състав. Ако ние политиците не разберем, че това е от животрептуща <laughs> важност за нашите институции, то тогава просто бихме отрязали клона, на който седим. Ние самите. Аз самият съм бивш адвокат, така че ми бе изключително приятно да чуя представенето на бившата колега, ако мога така да кажа, тъй като аз съм бивш от Англия и Уелс. Задължителното гледане на дела би могло да се оптимизира, както и функцията на генералните адвокати в някои дела би могла да бъде отменена. Аз даже преди да дойда в Европейския съюз, в европейските институции, не познавах че тази функция на генералния адвокат. Разбира се, че всички осъзнаваме залежалостта на делата и това може би се дължи до известна степен и на преводът. Разбира се, че преводът е много важен за правата на подсъдното лице и за неговите защитници. Но институция, която е в основата на нашата правна парадигма, като съдът, например, като съдята, например, извинете, тези негови функции трябва да бъдат уточнени още от самото начало, за да може ние като законодатели да се опираме на една изключително добре дефинирана правна фигура в последващата си законодателна дейност. Виждам, че колегата Лопес Истуррис от НП Испания не е тук, но често е казвал, и аз за това го повтарям в негово отсъствие, че качеството не се мери. Каче... Качеството не се мери с а, м... нищо друго, освен с заслуги. Географски техният происход не е най-важното. Заслугите са най-важните. И за това как се избира съдя, трябва да бъде уточнено като процедура и да не търпим никакво пренебрежително или презрително отношение към тази бъдеща процедура от страна на държавите членки. И накрая, Всъщност, извинете, нещо пропуснах във връзка с е, взаимодействието. Това, което спомена за необходимостта от взаимодействие колегата от е, Обединеното кралство. Наистина, аз самият бях изненадан от е, липсата на предварителен контакт между участниците в съдебното производство, а за мен това е приоритет номер едно. Някои адвокати от някои държави членки имат различен опит натрупан в други правни обстоятелства и може би на това се дължи липсата на такова желание за предварителен контакт. Госпожа председателката каза, че е, френският трябва да се използва като основен език в е, съда на Европейския съюз. И това определено е постигнато и всички разбрахме и дадохме се ясна сметка за това колко е важно да има лингва франка. Особено в засед... на заседанията при закрити врати, каквито са съдебните производства без конферентен превод. Изключително Важно е, важен е факта и похвален, че има такава възможност за гледане на съдебни дела на лингва франка. Спомням си случая, мисля, че беше кипърски съдята, който започна работа в Люксембург без да знае френски език, Научи го чрез титанични усилия на волята, научи го и вече пише съдебни решения на този език. Сега, дали кандидатите за съдии трябва да отговарят и на езикови критерии или не, езикови е, критерии, не обаче на повърхностно владеене на езика, на френския език, много от нас повърхностно владеят този език – а в дълбочина всички нюанси и тънкости на юридическото ползване на този език. Сега не знам дали това трябва да бъде предварително изисквали ли не, вече ви казах за примера на кипърския съдя. Но, ако не друго, поне всички кандидати трябва ясно да знаят, че ако не знаят френски, ще имат сериозни затруднения. Благодаря. Благодаря, господин Масив. Господин Дав си отиде. Сега колегата Свиевка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на председателя на Европейския съд за неговата изключително ясна и информативна презентация. И той много ясно каза какви са му очакванията за бъдещето на Европейския съд, на съда на Европейския съюз. Мога да се присъединя към казаното от госпожа Макалан за слабостите на системата – Тя каза, че е, понякога нещата биват протакани твърде дълго по решаването на това или онова дело. Разбира се, че един съд трябва да е справедлив, но трябва да може да работи и по-бързичко за да може периодът между извършването на деянието и произнасянето на съдебното решение да бъде съкратен. Нещо, което е от изключително значение към онези, които се обръщат към Съда на Европейския съюз с молба за изясняване на въпроса им. Останах малко удивен от а, е, нещо, което председателят Скурис каза, а именно, че увеличеният брой съдии автоматично ще да доведе до съкрещаване на сроковете за произнасяне на решения. До известна степен мога да се съглася с него. А, по отношение на това, че някои държави номинират съди, които не са непременно най-компетентните. Но всяка държава членка има честа и задължението да изпрати свой представител. Естествено, че проблем може да има в по-малките държави членки, които разполагат с отлични съдии, обаче пък възниква в бариерата на френски язик или знанията за европейското законодателство. Може би, не казвам, че няма съдии, които не отговарят на тези критерии, но съдебната система трябва да функционира. Говоря за хора, които могат да бъдат и учени в областта на правото в своята страна. Всяка държава ще Щяка държава номинира и изпраща свой представител съдя в Съда на Европейския съюз. И това трябва да си остане така. Е, да, прави сте, държавите членки гледат на този въпрос като на въпрос на статус и престиж. И за това, според мен, е, винаги ще се стараят да изпращат най-качествените си представители. По въпроса за географското равновесие в е, състава, има ли то нещо общо с качеството на съдиите. Броят на съдиите никога няма да бъде идентичен с броя на държавите членки. Няма да можем да си позволим толкова много нови съдии, които да присъединим към екипа на Съда на Европейския съюз. Така че имам следния въпрос и се обръщам с него към председателя Скурис. Има ли механизъм? Предлагате ли някакъв механизъм? Доколкото разбрах и от доклада на колегата Тайн сутринта и дебата от съвета, има механизъм, но предлага ли се някакъв механизъм, който да не е в съзвучие с начина по който работи Съда на Европейския съюз? Има ли нещо, което ви се предлага и е неприемливо за вас по отношение на подбора на съдиите? Има ли нещо, което трябва предварително да изключим, работейки, обсъждайки този въпрос? И тук не бива да се забравя политическият аспект, защото все пак е важен. Важно е обаче да изясним въпроса с допълнителните съдии. Председателката, благодаря. Сега искам да дам веднага думата на господин Скурис, за да отговори на тези въпроси. Е, мерси, мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се спра на повече аспекти. Надявам се един от въпросите. Първо въпросът за подбора на съдиите. Въпросът е свързан и с един деликатен проблем – а именно дали се предлагат или дали съществуват определени механизми а, в рамките на предложението, което ни се прави. Ние смятаме, че предложението е несъвместимо, а, като се има предвид а, какви са нуждите на съда. Тук трябва да уточним, че съветът е онзи, който разполага с съответните правомощия, защото в него са представени държавите членки. Те трябва с единодушие да номинират съдиите за съда на Европейския съюз а не е задача на Съюза да поеме инициативата и да внесе подобно предложение. Именно поради тази причина няма наше предложение по въпроса за номинирането на съдиите. Просто не е част от нашата компетентност да правим това. Съдът на Европейския съюз има други задачи той упражнява контрол върху това, да кажем, дали държавите членки а, не превишават правомощията си, така че би било много лош пример съдът да превиши своите правомощия. От друга страна, трябва да кажем, че още от две години сме започнали подобни обсъждания, разработвали сме различни модели, например ротационната система и въпреки всички усилия не успяхме да стигнем до задоволителен резултат. Сега трябва да призная, че сме окоръжени от дебата във вашата комисия и дебатите в парламента изобщо така че достигаме до извода, че наистина има критерии, които може би предварително трябва да се изключат. Не казвам, че ще представим цялостно предложение относно начина на номиниране на съдиите, но да наистина има критерии, които би трябвало да се изключат, да не играят. Най-малкото би трябвало да подчертаем кои са основните критерии. За нас основен критерий е качеството, квалификацията. Но самото предложение трябва да излезе от държавите членки, не може да излезе от съда. Що се отнася до останалите аспекти, в момента не мога да направя подробни предложения във връзка с избора, подбора на съдиите. Ако държавите членки са готови да прилагат единствено и само критерия квалификация, а не национална принадлежност, тогава вече ще може да се разработи система, която да е подходяща и адекватна. А, вторият въпрос, въпрос за работния език на съда. и необходимостта съдиите, които работят там, да владеят френски език. Това автоматично изключва много кандидати или ги поставя в затруднено положение. Вече, бях, вече бях, бях споменал, че в такава институция, особено в съда, наистина обсъжданията трябва да протичат на един език, а не многоезично. Те протичат на един език, има превод. Но, а, нека да кажа, за нас не е най- важно на кой език ще се водят пренията, а е важно те да бъдат на един език. В момента това е френския. Но тук трябва да посочим и кои са условията – Ако разгледаме доклада на комисията по член 255, проверени са 50 дела и е установено, че не всички кандидати са владеели френски език, но въпреки това са били приети, защото перфектният френски не е критерий. Естествено, ще трябва да разбираш френски. Това се разбира от само себе си. И ако дадено лице непременно желае да стане член на определена институция, работеща на специфичен работен език, дали ще е френски, немски или английски, да бъде любезен да седне и да научи този език. Един юрист е, така на високо ниво би трябвало да бъде в състояние да научи един език. Никой не казва, че това трябва да стане перфектно. Резултатите от работата на комисията показват, че френският език не е първия и най-важен критерий, но естествено, че кандидатите трябва да разбират френски. Сега, връзките ни, взаимоотношенията ни с юридическите професии. Разбира се, че имаме такива отношения и трябва да ви кажа, че много бях щастлив, когато преди две седмици колегията на адвокатите, Европейската колегия на адвокатите отправи писмо до съвета и до нас, в което посочва, че единственият и най-важен критерий за подбора на съдиите трябва да бъде квалификацията. Ние сме много щастливи от този факт и съм убеден, че по този начин и връзките между съда на Европейския съюз и е, останалите юридическите среди ще се подобрят. Може би съвсем накратко. Държавите членки се подкрепят една друга по отношение на ротацията. Това означава, че е, големите държави членки, поради факта, че те са големи, имат повече по-голям резервуар от юристи и имат по-добри изходни условия да предложат по-добри кандидати. Малките държави обаче казват, да, нашите юристи са по-малко на брой, но въпреки това те са много добре квалифицирани. Ето, например, Малта. Те имат около 150 съди в цялата държава, имат и академици сред тях, професори, но сред тях се, може да се намерят естествено подходящи и Така че и държавите членки, които са големи, и малките държави членки могат да докажат, че могат да предоставят добри юристи. Големите държави трябва да докажат, че въпреки голямата маса юристи, сред която, с която разполагат, могат да намерят най-качествените. Това въжи обаче и за малките размерът няма непременно значение. Това автоматично не, не води до логически заключения. Единствено важно е качеството на, на съдията – И по този начин решаваме, че може да решим противоречията между държавите членки. Сега по отношение на езика. Според мен е важно да има език. В момента това е френският език, но този език трябва да е точен за юридическа употреба. Защото ако се занимаваме с финансовата криза и причините, много колеги казаха, че именно английският език, бидейки обтекаем до известна степен, е допринесъл за избухването на кризата. Ако сме имали един поточен език, кризата е щяла да бъде предотвратена. Има доста проучвания по този въпрос. Благодаря, госпожа Маккоен. Благодаря. Аз ще предложа предложението, а именно като практици, като практикуващи юристи, ние виждаме ежедневните проблеми и може да оценим нещата на прагматично равнище. Аз съм абсолютно съгласна с всичко, което бе казано по отношение за необходимостта от качество Независимо от коя страна идва даден съдия, той трябва да е качествен. Правилните кандидати за правилните постове, това е най-важният критерий. Естествено, това, което бе казано току-що е правилно. Малките държави членки могат да предоставят един, двама или трима кандидата. Добре, но това не значи, че тези кандидати ще са по-слабо квалифицирани. трябва освен това всички държави членки да са честно представени. И това е вярно, но ние апелираме за качеството. Това го подчертавам. Това е най-големия приоритет, а не националното представителство. Това искане се отразява в ежедневната ни практика и то е важно за бъдещото развитие, бъдещото формулиране на разпоредби и на решения. Благодаря. И така, казва председателката, предминаваме към следващия панел. Извинявайте, поправя се председателката. Има представител на комисията. Естествено, аз с удоволствие ще му дам думата. Това е господин Кепен, Зная, че и комисията иска да вземе отношение. Заповядайте. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Наистина, Европейската комисия е за предложението, което в момента обсъждаме. Изключително сме удовлетворени от факта, че има различни мнения, различни мнения, изразени от, представ... от председателя на Европейският съд и от европейските депутати. Но в крайна сметка всичко отразява нашите първоначални предложения в първоначалното предложение на комисията. И това е моят коментар. Предпочитам той да остане с общ характер и отново да ви уверя в желанието на Европейската комисия да си сътрудничи с всички останали европейски институции до постигане на консенсус. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към следващия блок на изслушването, изказването на становища. Госпожа Роза Рафаели ще ни представи проучването на политически отдел 6. Заповядайте, имате думата. Благодаря за тази възможност да представя това проучване за различаващите се мнения на върховните съду, съдилища в държавите членки. Преди да започна по същество да говоря, искам да кажа нещо по отношение за дефи... на дефиницията за различаващите се мнения. Това е едно мнение на един или повече съди, които са свързани с решението, но те, не, аргументите за това решение са по-различни. В този случай ние говорим и за същевременно, паралелно издадени или формулирани решения или мнения. Основната причина поради това е, за е, тези мнения да са противоречиви, да, се, да на тях да се гледа противоречиво с резерва е факта, че в някои държави членки, в някои държави по принцип тези мнения а, са забранени. Е, Таз, този факт, тази ситуация съществува и в Европейския съюз. Тук виждаме различната практика на държавните членки относно публикуването на различаващи се мнение. Виждате в синьо на графиката, това са страните, където тези мнения са събранени. Тук няма традиция да се публикава различаващи се мнения. Едно такова публикуване може да представлява наказуемо деяние. В, в Белгия и в Холандия това е факт. В другите държави, членки 20 на брой, Различаващите се мнения могат да бъдат публикувани, но не във всички случаи. В 13 държави членки, това са зелените държави членки, тези мнения се публикуват по конституционни въпроси и по общи въпроси, въпреки че по понаказателни дела тяхното публикуване е ограничено. Има държави членки, и това са розовите държави членки, е, при тях се публикуват различаващи се мнения само по конституционни въпроси. А другите съдии, които издават решения по общи въпроси, нямат това право. И накрая, по принцип, е, върши правилото в някои държави членки да не се позволява публикуване на такива мнения по конституционни въпроси. Сега ще представя някои аргументи за и против различаващите се мнения. Учени смятат, че не би трябвало да има различаващи се мнения. Не бива те да се публикуват. Първият аргумент е, че тези мнения могат да подкопаят независимостта на съдеите, а именно независимо, независимостта им от външно, външен натиск и то не вече в контекста на международни юрисдикции. Международни съдии, те биват номинирани или отново номинирани от национални правителства и много учени се опасяват, че когато даден съдя се доближи до края на мандата си, той може да бъде поставен под натиск да потвърди позицията на националното, на националното правителство, за да си осигури втори мандат. Например, е, Съда по човешки права, там има правила за номинация, които бяха променени. Мандатите са по-дълги, но няма възможност за повторен мандат, така се осигурява независимостта на съдиите. Другия аргумент за е, че може да се подкопае авторитета на съдиите, след като има противоречиво мнение. И също така, тук може ответната страна да постави под въпрос съответното мнение на съдията. Друг проблем, който виждат учени, че се подкопава яснота на правното на решението. Когато имаме даден случай, който се решава в съда, искаме да имаме единодушно решение, а не да се тълкува най-доброто решение, евентуално и альтернативно решение. Друг въпрос по отношение на отличаващите се мнения това е колегиалността на процеса на взимане на решение когато има възможност за публикуване на отличаващо се мнение, то, тогава, то това, този факт може да разцепи мнозинството, а пък мълцинството от съдиите може да не участва в взимането на основното решение, а да се присъедини към альтернативното решение. И естествено, тук става дума за ресурси и време. Това е голям проблем, когато говорим за многоезикови системи, като например тази на Европейския съюз. Тогава всички мнения трябва да се преведат на съответните езици. Има и друг аргумент за. Тоест, сега преминавам към аргументите за Първият аргумент е а, прозрачността. Според много учени, отличаващите се мнения осигуряват прозрачността при приложението на, правната, на съдебната власт. То е в интерес на обществото, т.е. по един определен начин се укрепва демократичния контрол върху съдебната власт и начина на нейното приложение. По, отношение, по, по някой, според някои автори, тези мнения укрепват диалога и други магистрати и юридически професии, защото а, отличаващите се мнения могат да бъдат използвани от съдилища в, от планинска инстанция или от други съдилища или от адвокати за промяна на прецедентното правораздаване. Те могат да послужат и като изходна точка за законода... на законодателите за промяна на законодателството. Освен това, има и аргумента за свободата на словото и изразяване на съдиите. Различните мнения защитават тяхната свобода да се изразяват свободно и осигуряват тяхната интелектуална цялостност тогава в такъв случай съдиите не са задължени да подкрепят мнение, което всъщност не подкрепят. И накрая авторитета и яснотата на решението. Това е последният аргумент. Когато има публикуване но предварително публикуване на отличаващи се мнения преди публикуването на крайното решение, те мог, то, този факт може да подкрепи, да укрепи сигурността и устоите на крайното решение, защото съдиите, постановяващи крайното решение, могат да аргументират против альтернативните решения. В такъв смисъл, крайното решение на съда може да придобие допълнителна тежест и убедителност. По отношение на практиката в международни и свръхнационални съдилища. По принцип, международни съдии могат да публикуват альтернативни а, е, решения. Това е практиката на международните, а, е, на международните трибунали, на Международния наказа, наказателен съд. В някои юрисдикции тези мнения могат да се публикуват а, е, анонимно. Това е системата на Световната търговска организация в е, е, Европейския съд тези мнения, такава възможност не е предвидена. Естествено, трябва да вземем предвид изключителността на и уникалността на системата на Европейския съд и на Европейския съюз като така. Европейския съюз, Европейския съд работи на базата много често на приодициални решения – и е много голям процент от а, решенията стъпват на национални решения. Естествено, в една такава система, в която има непрекъснат диалог между национални съди и съда, Европейския съд трябва да има а, авторитет и доверие. Това укрепва както авторитета на националните съди. Те могат да се позовават на съда в такъв случай. Те е, признават неговата, неговия авторитет, но от друга страна, а, факта, когато съдът излезе с решение, това решение ще бъде уважавано и то напълно от националните съдилища. И това отношение на доверие е изключително важно. Освен това, тук имаме проблем и на правна култура. В някои държави членки тази практика на отличаващи се решения е абсолютно непозната и е, не съответства на съдебната традиция. Когато обаче е, такъв, такава, такъв един съд получи альтернативно решение от Европейския съд, то това може да е много объркващо. И така накрая. В момента върви дебат между учени, между прависти за ролята на Европейския съд в Европейския съюз и възможността за въвеждане на альтернативни решения и мнения. Има аргументи, които се отнасят специално за Европейския съд. Някои учени, например, критикуват е, начина по който се постановяват решенията в Европейския съд. Няко, понякога решенията са много трудни за разбиране, двузначни и това този проблем може да бъде преодолян чрез въвеждане на альтернативни решения, на отличаващи се решения. Но защото понякога е много трудно реш... Е, съдиите да се споразумеят. В същото време обаче се подчертава и, в... и ролята на генералния адвокат. Ролята на генералния адвокат е да намери единството между различаващите се мнения и да изясни правните аргументи, които се вливат в крайна сметка в едно съдебно решение. И накрая колегиалността. Европейския съд е признат за това, че съдиите си сътрудничат много добре. Това е уникално и ролята на колегиалността е много голяма. Ако се въведат альтернативни решения обаче, то тогава желанието на съдиите да си сътрудничат може да бъде накърнено. И накрая, и, и, и на следващото място, авто, авторитета на решението. Естествено, важно е националните съди да си сътрудничат с международните европейски съди и да приемат тях техните решения. Имаме и аргумента за прозрачността на изпълняването и прилагането на съдебната власт и за независимостта на съдиите. Тези аргументи също се отнасят и за европейските съди. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. А сега господин Месечмит има думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на секретарията за това, че ни представя възможност да се запознаем с тази информация. Толкова интересна информация. А, аз не знаех, че е толкова важен въпрос за особените мнения в становищата на някои съдии, особено в случаи в дела гледани от съда на за защита на човешките права. Особен знам, че има някои национални съдилища, които са склонни да използват именно тези е, особени мнения е, на съда в Страсбург. Защо? Защото а, това дава възможност за иномислие. Някои от а, е, аргументите, които изслушахме току-що, а именно с авторитета не знам дали би било подходящо дори и за малко мълцинство от съдии да се възползват от авторитета на институцията си. Аз смятам, че няма причина да се налага мнението на било той на мълцинството и да се вменява то като авторитетно становище на цяла институция. Понякога не всички съдии познават цял, цялата информация. Или пък им е трудно да имат достъп по една или друга причина до всички материали по делото. На свой ред пък практиците, юристите нямат достъп до всички документи, на които се позовава съдебното решение. Какво значи особено мнение? В 20 страни от Европейския съюз има такава правна фигура. За това как затова е важно да решим как ще включим това понятие в юриспруденцията на Европейският съд. Дали би било достатъчно един съдия от съдебния състав да е на различно мнение, за да бъде това считано за особено мнение. Дали съдът съдята би бил склонен името му да се публикува открито като особено мнение в крайното решение и така нататък. Разбира се, това не е никак новаторско понятие. Това иномислие, това е особено мнение. Тези различаващи се съдебни становища са познати в юриспруденцията на Съда за човешки права, съдилищата в Съединените щати и така нататък генералните адвокати също биха могли да имат особено мнение спрямо официалното съдебно решение. И за никого не е тайна, че има различни тълкования на законодателството. Така че изведнъж откриваме, че Европейският съд по някаква причина се оказва живееш в средновековието на съвременното право. Защото няма пълно познаване на аргументацията на доводите или пък някаква друга причина, която кара е, определен магистрат да подпише с особено мнение. Също така всички европейски институции са подвластни на прозрачността, на откритостта. Защо тогава съдът да не бъде и той подвластен на този принцип? Смятам, че сега е дошъл, назрял е моментът и Европейският съд да се присъедини това. Разбира се, нямам причина да се съмнявам в доводите, които вие довеждате, но и вие няма защо да не зачитате моите познания. Благодаря. Господин Маси, благодаря, госпожо председател. А, не Не исках да ви губя времето с... Не искам да си губим времето с този въпрос. Беше ни вече обяснено. Значи дали ще има разнопосочни становища, особени мнения, отклоняващи се становища тук всъщност е, важното е как се стига до крайното решение, до крайното решение, което произнася съда. Дали ще има едно, две или три особени мнения, това ще е мълцинство. Е, има обсъждане за при закрити врати, без преводачи, това беше казано на лингва франка, но всичко това няма нищо общо с начина по който се гласуват решенията, по който се стига до крайното становище. Знаете, че и в САЩ има подобен сценарий в съда в Хага, в върховните съдилища в Испания, но това е съвсем отделен въпрос и той не се отразява по никакъв начин върху същинското съдебно решение. Защото съдът като колегиум, като колективен орган формира това решение и когато то бъде публикувано, разбира се, че оказва силно влияние върху по-нататъчното сравнително право, компаративно право. Но въпросът е, е периферен в момента и няма нищо общо с, с способността на съда да произнася решения и няма нищо общо с подобряването на ефективността на съда, повишаването на броя на съдиите в него. Е, просто не е по темата. Благодаря. Да, е, естествено, човек е много отцветен от е, практиката в собствената си държава. Аз идвам от една държава, където тези альтернативни мнения са практика, стандарт. И съм съгласна с колегата Месер Смит, и в е, нашето становище предвиждаме предложение за тези альтернативни мнения. Но усещам се протива. Е, усещам се протива. Но с всички съдии, с които съм говорила, и от Европейския съд, говорила съм и с председателите на върховни съдилища от моята страна и всички са против тези альтернативни мнения. Това не може да игнорираме тези становища на съдиите. Смятам, че нищо не бива да се налага на един съд. Смятам, че един съд сам най-добре знае как да се организира и как да взима своите решения да постановява присъдите си. Какви са и къде са проблемите? Разбрах за случаи, където става дума за натиск от страна на държавите членки върху техните съди, особено когато става дума за казуси, когато се осъжда дадена държава членка. Този натиск от държавите членки винаги е бил подчертаван, но в никое проучване това не излиза ясно наяве, този натиск. Сега разбрах, че няма такава практика в 7 държави членки. Но при големи въпроси, при конституционни въпроси, там където Европейския съд заседава в голямата камера, а не става дума за някакви тълкователни решения, там обаче Бих подкрепила колегата Масип. Смятам, че в момента няма смисъл да продължаваме с альтернативните решения, е, мнения в тази насока на това равнище. Естествено, може да водим дебата и по-нататък, но смятам, че в тази област е прекалено рано да мислим за процедура за въвеждане на такива альтернативни мнения в Европейския съд. През последните две години просто това бяха размишленията и изводите, до които стигнах. Благодаря. Свиевка. Благодаря, господин Свиевка. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja się cieszę, że, że odbywamy tę... Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, когато има такава размяна на мнения. Сега, обаче не бива да даваме път на някакви други вли... начини, канали за влияние върху решението на съдиите. Много се радвам, че в момента задълбочаваме знанията си за това, което е разрешено и което не е разрешено в различните държави, членки. Преждеговорившия колега обаче беше много прав че трябва да не забравяме, че има граница между национални съдилища и международни съдилища. Международните съдилища се занимават с дела, които се отнасят до повече от една държава членка. Има различни състави, които заседават и произнасят крайното съдебно решение. Така че мен, ако питате, бих бил много предпазлив по отношение на формулирането на някакво заключение за това дали да бъдат или да не бъдат публикувани особените мнения. По-важният въпрос за мен е да има единство на решенията на Съда на Европейския съд. Сега конкретните примери за... Има много конкретни примери, в които публикуването на отклоняващите се мнения на съдии оказва отрицателно въздействие. Да, разбира се, трябва да има елемент на, такъв елемент, възможност за изказване на особено мнение. Така че още веднъж искам да обърна внимание. Европейск... Съдът на Европейския съюз има много по-големи проблеми. Протакането на производства поради липса на персонал. Също така е важен въпросът за недостатъчните им средства, недостатъчни да се назначат допълнителни съди, да се повишат разходите за превод, защото и превода е важен за доброто функциониране на Съда на Европейския съюз. Така че ние сега тук си обсъждаме чуваме различни мнения относно особеното мнение, но много трябва да внимаваме какво точно ще запишем в нашето становище. Благодаря, господин Свиевка. Господин Скори, много въпроси ви бяха отправени, а вие сте човека, който най-добре познава положението. Моля ви, отговорете. И така, след като говорим тук за прозрачност, ще бъде възможно най-прозрачен и открит. И за това казвам следното, че нито съм приятел, нито съм враг на особеното мнение на различните становища. Това, разбира се, не значи, че не се вълнувам от обсъждането на това. Сега, тук и сега бих искал по-скоро да се съсредоточа върху един конкретен въпрос. Специфичен такъв. Първо, ако желаете да обсъждате тези особени мнения, това не би трябва да се прилагат за малобройните съдебни състави, например 3 или 5, може би по-скоро за разширен състав на съда, е подходящо да се обсъжда тази възможност. Така или иначе, нека обаче да видим дали е възможно. Всичко е възможно, принципно погледнато. Нека обаче да ви припомня, че в по-голямата част от нашето съдебно производство боравим с преюдициалните решения. И тези преюдициални решения са именно това тълкуване на законодателството в отговор на питане на национален орган, на национално съдилище. Тоест, Всички знаем, че европейското съдопроизводство е, европейското законодателство не винаги е ясно четимо и разбираемо. За това има нужда от неговото тълкование. Представете си сега съдебно решение, в което пише това е решението на мнозинството, това е, е решението на малцинството мълцинството. Представете си след това и горкият национален съдя, който трябва да приложи в практика, да, да изпълни това съдебно решение. Дали съдебното решение на мълцинството или на мълцинството да изпълни. Няма да знае какво точно му казва Европейският съд. Така че, мисля, че за такъв вид производство Въпросът за особеното мнение не е от първостепенна важност. Разбира се, пак повтарям, можем да си го обсъдим. Сега, по въпроса за сравненията с Европейският съд на човешките права. Тук, тук нещата са прости. Дали държава членка на съвета на Европа е или не е прекрачила, нарушила едно от 13-те един от 13-те постулати на Европейската конвенция за човешките права. Тук, например, трябва има. Възможно е да има различно тълковани, различни а, е, решения, защото тук има и различни процедури за правонарушение и тук съдебният състав е в зависимост от вида правонарушение, дали той се гледа от съдебен състав от 3, 5, 7 или 9. Следователно, тук няма структурна невъзможност. За преюдициалните решения обаче това би внесло повече затъмнение, отколкото яснота. И съм особено впечатлен от чутото, а именно, че съдът или съдебното решение не е изпълнимо 100%, ако не е взето от мнозинството съдии. Това съвсем не е демократично, според мен. Ако мнозинството се произнесе в един, по един начин това всъщност ангажира и мълцинството. Поне така тълкувам аз демокрацията. Следователно, съдебно решение на съда не бива да бъде смятано за не по-малко, за по-малко задължително, поради факта, че е взето от мнозинството, а не от абсолютното мнозинство на този съдебен състав. Dank. Herr Messerschmidt hat sich noch ad hoc gemeldet. I think we need to clarify. Господин Месершмит, е, нещо трябва да уточним. Няма човек, който би накарал съдя от Европейския съд да излезе с особено мнение. Това е ясно. За какво говорим тук? Искаме да дадем просто възможност на, на съдиите да излязат с особено или альтернативно мнение. Ако винаги всички седи са единодушни по решенията, добре, от какво се опасяваме? Тогава просто няма да има особени мнения. Тук говорим за една евентуална ситуация, където в която само един съдя може да се отличава със своето мнение и той трябва да има правото да се изрази. Мисля, че е странно ако пренесем дебата за която, върху която и да е друга европейска институция, дебата ще е много яростен. Представете си, ако Европейския парламент каже, ние не искаме а, да казваме с кои лобисти говорим или ако трябва да има единодушно решение по отношение на комисията. Ми това не е така. В този модерен свят имаме не само политически, но и етични задължения. Това се отнася и за вас, господин Скориш. Казва се, че в е, Европейския съд, в Европейския съд е, не може да има такава практика. Аз съм чел стотици такива решения и аз не виждам по същество или по форма тези решения да се различават от решенията, с които излизат датските съдии, например. Тоест, трябва да дадем възможност на младсинството да се изразява. И представете си иронията, ако Европейския съюз се присъедини към Конвенцията по човешки права, то тогава вашия съд трябва да тълкува тази конвенция и може да има решение по член 6 т.е. за честно, честен съд в Страсбург. И може да имаме решение от Люксембург за чест, съдебен, съдебен процес по същия член. Е, е, Добре, в такъв случай, как като представител на една върховна съдебна власт в рамките на Европейския съюз може да представите система, която отрича хипотетичната възможност на колега да изрази своето различаващо се мнение. Добре, разбирам, това може би не е най-умното нещо, което може да се случи в един съд, където съдебният състав е от трима човека, но нека това се случи в един голям съд. Нек, добре, нека не взимаме предвид приодициалните решения защото тази практика няма да проработи при преюдициални решения или при малки съдилища. Но защо имаме един негативен подход? Нека погледнем нещата положително. Нека достигнем стандартите и на другите международни съди. Благодаря, казва председателката. Господин МСЩ, ние, е, Европейския съд е съд за всички нас, не само съд на господин Скорис. Така че искам да дам думата на неговия председател. Аз казах вече това, което имах да кажа, казва господин е, Скорис. Понякога мненията ни се различават, това е нормално, но що се, разли... що се отнася до мен? Аз имам моята ясна, твърда позиция по отношение на нуждата или на, на излишеството на а, особените мнения. Това е. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към е, третия панел на нашето изслушване. Приветствам Весна Наглик и Майкъл Пече Чойс, адвокат от Лондон. Сега искам да дам думата на госпожа Наглич, която ще представи проучване на политическия отдел относно достъпа до съдебни документи. Искам да се извиня на ораторите, които ще говорят пред нас да ги, и да ги помоля да, да са кратки. Благодаря за възможността да представя е, нашето проучване. Ще се опитам да бъда кратка, но времено изчерпателна. За какво става дума? Става дума за това дали трети лица имат възможност да консултират е, съдебни досиета. Нека да се съсредоточим върху два аспекта. Първият аспект е дали трето лице, трета страна може да чете информация на в общи линии конфиденциален съдебен документ и на второ място какви усилия <laughs> трябва да положи тази трета страна, за да стигне до тази информация. Дали просто може да прати имейл до някого или до някъде, или е, трябва да следва някаква друга процедура, като например да отиде на крака до съдилището, за да помоли за копие от документа. Защо бе започната работа? Защо проведохме това проучване? Миналата година получихме много оплаквания от недоволни молители, които бяха преминали през много-много затруднения и препятствия, докато стигнат до документ, който принципно би трябвало да бъде публикуван в съдебна база данни на съдебната институция. Особено в случаите на определена езикова версия или пък юристи, практици, които присъстват на съдебно дело, получават след това протокола от заседанието на език, обаче, който не разбират. Например, унгарски. Как да разберат дали това е преведено на френски, например? И как да стигнат до това решение преведено на френски. Е, така или иначе, веднага са получили този път бързо отговор от съда, в който се уверяват, че преводът е биват уверени в това, че преводът е с поверителен характер. Как стоят нещата тук в Европейския съюз и изобщо в света? Да, наистина съдебната система е област, която не дължи публ... пълна прозрачност на своята дейност. Не всички документи са обществено достъпни. Трети страни биха могли да имат достъп само до административни съдебни досиета, принадлежащи на административно-процесуалното право. Разбира се, има задължение за обществено да публично публикуване на съдебни прения или на някои документи, но няма яснота за това, третата страна точно до какъв вид съдебна документация има право на достъп. Разбира се, има право на достъп до някои писмени съдебни документи. И в този случай третата страна би могла да има достъп до тях, когато са приключени, а не когато са все още обект на прения. И така, как стоят нещата или къде има по-добри практики от тези тук при нас? Не много страни по света предоставят пълен достъп до съдебни документи на трети страни. Но ако погледнем нещата от по-динамичен ъгъл през последните 40-50 години, бихме видели, че преди 40-50 години именно много държави са решили да приемат законодателство за публичния достъп до съдебни документи и дори в онлайн, в интернет. Много държави членки са решили да открият достъпа до, направо до съдебни решения, които не са важни само за правителството или за законодателят, а и за трети страни, включително и за юристи, които ползват тази юриспруденция. В Канада, например, имаме такъв пример, въпреки че Канада не е държава членка на Европейския съюз. Защо с Канада давам пример? Защото там сякаш са успели да разрешат някои доста щекотливи проблеми. Те имат така наречения открит съдебен подход – какво значи това? Това е залегнал в Конституцията и постулат, който се основава на два елемента. Всеки, който и присъства на съдебно изслушване, на съдебно производство, може след това да има достъп до документите или пък да има достъп до предходни документи по това съдебно производство. Сега обаче във времената на интернет канадският законодател си е дал сметка, че прилаганата процедура е малко морално устаряла и са започнали дори проучване за това как могат да поставят на разположение тази информация чрез интернет до всички, които имат желание да се допитат до нея. Как обаче да се защитят личните данни. Това е въпросът, който възниква в момента. Съдебната е, система в е, Канада предлага да се разреши по следният начин. Да стане ясно, че всички съдебни документи, които са предоставени до трети, за достъп от трети лица, да не бъдат с прекалено конфиденциален характер, т.е. грифът на секретност да стига до определено ниво. Канадската система е наистина много интересна, защото достъпът до документите на съдилищата, до съдебните дела по интернет е задължителен, т.е. не е необходимо да отидеш в съда като сграда Разбира се, има ограничения, както вече ви казах. Има изисквания, с които трябва да се ангажира третото лице, което ползва въпросната информация. Има система за контрол и не се дава достъп до трети страни, за които има подозрение, че биха могли да злоупотребят с информацията, до която има достъп. Няма да се задълбочавам повече по този въпрос. Канадската система също така знае, <laughs> че данни в сурово състояние не са полезни никому, така че имат специална търсачка в интернет търсачките, която помага търсенето и намиране на данни, които интересуват третата страна, извършваща проучването. Какво е положението тук? Нашите е, съдебни досиета не са достъпни, съдебните решения са достъпни и начинът за интернет достъп до тях е улеснен. Всяка трета страна, която би искала да а, има достъп до въпросното съдебно решение, трябва обаче да поиска специално разрешение от съответната съдебна инстанция за това. И ако не получи тази авторизация, не получава и достъп. Това е доста тромава и времеемка процедура, така че от гледна точка на канадския пример на нашата практика, може би не е сред най-добрите. И така, мисля, че до тук бих могла да приключа, защото знам, че господин Пачет Джойс ще говори именно по този въпрос и ще даде някои конкретни примери с достъпа до информация за съдебни документи. Благодаря. Благодаря. Преди да дам думата на господин Пашик Джойс, искам да се сбогуваме с господин Скорис. Мисля, че такива форми на диалог между Европейския парламент и Съда на Европейския съюз са, са много важни. Полезни са за нас. Ние се занимаваме с законодателство, така че е желателно да продължим в същия дух. А сега думата има практикът. Господин Пачет Джойс. Sorry. Madam Chairman, members. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще се опитам а, да бъда кратък. Първия параграф на моите бележки, кой, които ще бъдат достъпни за всички след а, изслушването, се отнася до благодарностите за това, че съм поканен на това изслушване. Темата на моето представяне е много широка, но моята покана е доста специфична, защото става дума за достъп до съдебни документи и трябва да представя перспективата на практикуващия юрист. Аз представлявам клиенти пред трибунали и съдилища, представлявам клиенти, така че аз в качеството си на адвокат трябва да мога да правя е, ресеч, да правя търсене, е, за да мога да бъда полезен на клиентите си и на съдилищата. Така че аз най-напред трябва да разбирам законодателството, аз трябва да мога да давам добри съвети на клиентите си, трябва да съм в състояние да представям аргументи по казуса и трябва да мога да осигуря правилното представяне на фактическия състав и трябва да осигуря разбирането от страна на съда. Ето защо достъпа на, до, до документи е от е изключително важна за мене. Аз имах привилегията да, проуч, да прочета е проучването е на госпожа Наглич. Е, това проучване беше много интересно за мен. Там има много задълбочен анализ на проблема за достъп до документи. И там се дават много полезни препоръки. Нека обаче ви кажа защо съм днес тази сутрин тук. Аз през март миналата година присъствах на едно заседание на Европейския съд като наблюдател. Когато адвокатите се обърнаха към съда, там бяха в техните речи, бяха направени препратки към параграфи, към писмени наблюдения – Адвокатите знаеха за какво говорят, съдът също знаеше за какво става дума, за какво говорят адвокатите, но без човек да се раз... запознал с тези писмени обяснения, е, просто така изречени аргументите, за съжаление, за мен останаха неразбираеми, без значение, без смисъл, за мен, както и за останалите наблюдатели. Веднага след е, заседанието аз помолих за достъп до документите и ми бе казано, че тези документи, за да имам достъп до тях, трябва да, дам, да подам заявление. Така че тук имаше дефицитна информация в качеството ми на практикуващ наблюдател. Поне аз нямах достъп. Когато подадох заявление, ми бе казано, че докато а, случаят не завърши, аз няма да имам възможност а, да, за достъп, за да се запази спокойствието на съда. Въпреки, за, защото, въпреки че ставаше дума за материали, които са, бяха много свързани с казуси, кои, по които работех в Англия. Значи, аз не можех да изпълнявам служебните си задължения, не можех да давам а, информация на съда, на националните съдилища, трибунали, не, мож, не можех да давам информация и съвети на клиентите си. Ето защо аз като наблюдател и практик а, се загрижих за достъпа до правосъдие от една страна и от друга страна за възможността да изпълнявам служебните си задължения. Според мен, аргумента за публикуване за достъп до информация е много и очевиден. Но от друга страна има и други аргументи. Аз съм задълбочил размишленията си в бележките си за контрааргумента именно, но смятам, че Европейския съд би могъл да бъде по-отворен, по-прозрачен и да дава по-добър достъп до правосъдие. По този начин съдът, според мен, няма да накърни своето спокойствие, при взимане на решение, но ще подобри, но подобряването на достъпа ще срещне положително ехо у гражданите и признаване на решенията от гражданите. Аз просто седях и слушах досегашното, до досегашния дебат и искам да реагирам на някои неща. Както вече бе казано, е, има нови процесуални правила и няма публичен достъп до документи, докато делото не е приключило. Според мен обаче това не е, това е ретроградна мярка. Първата препоръка на госпожа Наглич в нейното проучване по точка 1.1.3 е, извинявайте, 6, 2, 3, върви точно в тази посока. И накрая аз искам да продължа мисълта на господин Макалан по отношение на комисията, отговаряща за правилата. Може би би трябвало да се направи една допъл... да се осигури допълнителна представителност на ползвателите на съдебни услуги. Госпожо председател, благодаря ви за вашата покана и естествено оставам на, вашата, на ваше разположение за последващата дискусия, както и за по-нататъчни контакти извън нея. Благодаря ви. Госпожин Келерт, може би иска думата от Европейския съд. Много благодаря, госпожо председател. Аз няма кой знае какви тайни да ви разкрия. Само да ви кажа, че нещо, което особено вълнува нас в Европейския съд е показаното в презентацията на госпожа Наглич и където става ясно, че различните национални ситуации са различни и еволюират по различен начин. И това ни дава храна за размисъл в различните юрисдикции на съда. Този доклад за съдебното производство, който бе споменат от преждеговорившия, вече не е актуален. Не съществува просто. Защо? Защото съда на свой ред трябва да пести, трябва да прави економии. И следва да се ограничим само до най-важното и същественото за правораздаването. така както съществува в момента системата, не е разходоефективна. Имам предвид преводите. Затова решихме да проучим въздействието от гледна точка на възвръщаемостта на ресурсите, които отделя съдебната институция, особено с оглед на финансовата дисциплина, която се налага навсякъде. Въпросът не е, че ние не искаме да а, разкриваме нашите тайни. Въпросът е, че нямаме средства за да го правим. Благодаря. Благодаря. С това наближаваме края на нашето публично изслушване изслушване. Всички тези, които се интересуват от повече подробности, трябва да знаят, че навън има екземпляри от проучванията. Във връзка с това, разбира се, трябва да благодаря на политическите отдели за изготвянето на тези висококачествени проучвания. Смятам, че те много обогатяват нашата работа, нашите знания за по-нататъчните ни действия и ви желая успехи за напред. Желая успех и на колегата, която ще изготви доклада. Благодаря на всички, на тези, които ни разказаха за практиката, тези, които ни позволиха да надникнем в Съда на Европейския съюз и на всички, които показаха ангажимент. Приключваме публичното изслушване. И преминаваме не към следващата точка от дневния ред, господин Меса Рош, а както казах в самото начало, преминавам към споделяне на резултатите от заседанието на координаторите в Страсбург. То беше много дълго и сериозно съвещание, така че има много съобщения. Първо, посочването на авторите на становища и докладчици. Първо госпожа Лихтенбергер ще говори, е, е, ще направи доклад за процедурата за имунитет на господин Алваро господин Керим ще, а, е, гово, ще прави доклада за 2013 година. Господин Борис ще бъде докладчик. А, а пък госпожа Герингер ще прави доклада за Cloud Computing. Господин Горес ще прави становището, чието заглавие ще ви прочета на френски. Следващата точка преразглеждане на мнения за условията за влизане и престой на граждани на трети страни с, чля, с цел обучение, доброволен труд и така нататък. Господин Стоянов ще бъде докладчик по въпроса. И накрая за данъка върху финансовите транзакции. Аз самата като така отговорник от правната комисия ще формулирам предложенията. Казах ви в началото, че няма да имаме класическо становище, а понеже нямаме достатъчно време, просто ще гласуваме съставените от мен и господин Лене предложения за изменения и веднага ще ги внесем в ЕКОН. Просто времето не ни позволява да направим нещо друго, а темата е много важна. Следващ момент – устен въпрос за етапа, до който са стигнали нещата по Стокхолмската програма, заедно с комисиите Либе и Авко. През май ще отправим устно запитване в Страсбург, на пленарното заседание в Страсбург. Следващата точка нашият, нашата комисия ще поеме инициативата за изготвяне на доклад за европейските резултати в областта на правосъдието. Следващото председателство, е, литовското, ще представи своите приоритети през май на наше е, заседание в лицето на правосъдния и културния министр. На 8 юни ще има полудневна специална среща нашата, на нашата комисия на 8 юли след обяд ще бъде пък заседанието ни защото по друг начин не можем да сместим всичко в програмата си. Заместник председателя на Европейската комисия, комисарият Шефчович на 19 юни ще разговаря с нас за напредъка по отношение на административното право. Това ще бъде на 19 в 16 часа. И накрая на майското пленарно заседание в Страсбург ще имаме възможност да, се, да разгледаме Европейския съд за правата на човека, да разговаряме с негови членове. Онези членове на нашата комисия, които се интересуват от това посещение, нека да съобщят на секретарията, че ще участват. Освен това имаме интерпарламентарна среща планирана по Стокхолмската програма заедно с комисията Либе. Тя ще се проведе на 20 юни на тема преговори по договора а, за незрящите. Ще има устно запитване на пленарното заседание през май в Страсбург. Какво ще остана? Координаторите решиха за бюджета за 2013 година да излезем с становище, т.е. да има мандат за докладчик, за да можем по-задълбочено да разгледаме проекто решението на Комисията за бюджета и в частност за е, Съда на Европейския съюз за 2013 година. Освен това е важно да ви кажа, че Комисията по правни въпроси трябва да се произнесе по правното основание за така наречените квоти, а иначе официално балансирания брой мъже и жени в администрацията и менеджмента, но ще обсъдим този въпрос не на това заседание, а на следващото. Освен това се предвижда на 17 и 18 юли официална делегация на нашата комисия да посети Литва и да се срещне с компетентните органи в Вилнюс, за да обсъдим приоритетите на литовското председателство. И остана само още една точка от е, заседанието на координаторите в Страсбург – Попитани бяхме дали не желаем заедно с комисията по петициите да проведем и слушване публично по въпроса за европейския омбудсман. Това бяха е, множеството въпроси осъдени, обсъдени на заседанието на координаторите. И сега, понеже нямам време, без да се бавя, направо давам думата за темата електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар. Господин Меша, Месарош, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да представя становището си. Искам да благодаря на секретарията на колегите за чудесната до сътрудничество при подготвителните дейности. Сега нека се спра на основните принципи на нашето становище за електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Електронните подписи и удостоверителните услуги са много релевантни както за бизнесите, така и за, както за бизнеса, така и за а, индиви, индивидуалните лица. За това е хубаво да подкрепим тази инициатива. Предложението отговаря на нуждата на участниците в дигиталния пазар, за да осигури една рамка, достоверна рамка, на която да се стъпи на европейско равнище. Целта на предложението е да покаже на предприятията и на лицата, че могат да използват интернета за достъп до публични услуги в други държави членки, където тези услуги вече са на лице. Регламентът изисква бъдещо признаване между различни системи, информационни системи в държавите членки и аз съм уверен, че е, европейските граждани и предприятия на 21 век имат нуждата от една, един сигурен дигитален вътрешен пазар има, те имат нужда за да осъществяват следване, пътуване и работа в чужбина. С някои изключения правителствата на, на държавите членки много често не са представени в интернет или само понякога или е, услугите струват много пари. Какви са обаче предимствата на една такава рамка за електронна идентификация и трансакции, които могат, която, които могат да функционират в общ аспект? Електронните трансакции стават са по-убедителни, по-лесни са, по-ефтини, отколкото трансакции лице в лице с правителства или на хартия регламента ще има положително въздействие в следните области. Електронни публични поръчки, образование и достъп до други социални услуги. Ще има повече правна сигурност за потребителите, електронната идентификация и трансакциите ще се увеличат като брой в рамките на дигиталния пазар. Искам да подчертая, че е нужна правна сигурност и безопасност за това новият регламент да получи доверието, ограждането и предприятията. Ето защо аз представям някои изменения за нотифика... по отношение на е, нотификацията и опазването на личните данни. В същото време е, трябва да помислим за намаляване на тежеста върху малките и средни предприятия. Допълнителна бюрокрация имам предвид и накрая въпросът за е, актовете за приложение и актовете за делегиране. Те отразяват член 290 и 291. Те са в унисон с е, договора за функциониране на Европейския съюз. Делега, делегиране на комисията тук не е подходящо. В някои случаи има нужда от допълнителни квалификации по отношение на съдържанието и целта на делегацията, на делегирането на актовете. Сега има около 40 изменения. Доколкото разбрах, Допълнителни изменения могат да се подават до 15 май или 13 е, часа. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Иска ли някой да вземе отношение? Явно не. Значи всичко бе казано и крайния срок 15 май. Аха, извинявайте, госпожа Тела иска да вземе думата. Sorry, as shadow I forgot to show my card there. Да, извинявам се, аз като докладчик в сянка забравих да вдигна ръка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Медзарус, за доклада. Благодаря и на комисията за това предложение. Това наистина е част от нашата цифрова програма. Наистина, с настоящото законодателство е вече морално устаряло, особено в сферата на единният пазар. Затова е необходимо да предприемем действия за подпомагане и за подобряване на трансграничните електронни транзакции. За сега най-важният проблем е било липсата на доверие. И за това всъщност по-голямата част от потребителите са използвали традиционните методи удостоверителните услуги следва да се превърнат в нещо вдъхващо доверие, ако искаме да бъде следвано нашето законодателство. Как да се осъществи това на практика? Някои от предложенията за електронни транзакции и удостоверителни услуги предлагат индивидуално обозначаване, това обаче все още не е ясно от правна гледна точка и държавите членки следва да поемат индивидуална отговорност и това определено предизвиква безпокойства. Нещо, което вече бе споменалто е за делегираните актове. Това трябва да бъде доизяснено, както всъщност пише в доклада, защото не е само обясняващо се от контекста на доклада. Надяваме се обаче, че благодарение на този доклад ще направим крачка напред в постигането на единия цифров пазар. Благодаря. Благодаря, господин Мес... Месерош. Искате ли да отговорите на казаното? Uh, Мисля, че не е нужно. Аз ще взема предвид това предложение. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Желая ви успех с вашата работа. След това, а сега преминаваме към становището на господин Шопро за споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да започна с благодарност към секретарията и правната служба на комисията за оказаната ми помощ при подготовката на това становище. Становището е свързано с, с тема, която, чието, чиято значимост е очевидна. Съществува споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно различни важни въпроси. От гледна точка на сигурността и борбата с производството на наркотични вещества, включително и синтетични, също има такова споразумение. Имаме своята информация за източниците на наркопазара, който естествено се е, развива, но особено сериозно е положението с е, прекурсорите производството на прекурсори на наркотични вещества, трафика на наркотични вещества, особено на синтетични наркотични вещества, нарастват. Изобщо наркотичните вещества се превръщат в сериозен а, проблем за Европейския съюз и Европейския център за мониторинг на наркотиците и на наркоманиите през последните пет години а, констатира, че е намаляло потреблението на отделни а, видове наркотици, например кокаин. Но, за съжаление, както вече казах, има увеличение и то скокообразно увеличение на консумацията на синтетични наркотици. А това са наркотици, които имат много-много висок потенциал за пораждане на зависимост и оказват, е, оставят огромни последици у консумиращите ги. Те са лесно достъпни популярни наркотици и има групи, съответни престъпни, които много обичат да търгуват с тях. Така че е необходимо да се вземат мерки, съставките на наркотичните вещества, прекурсорите на наркотичните вещества да не бъдат произвеждани. Знае се, че производството на прекурсори е особено тясно свързано с територията на Руската федерация стратегията на Европейския съюз по отношение на наркоманиите и наркозависимостите от 2012 до 2015 година предвижда значително намаляване на зависимостите в Европа в това отношение. През 2012 година най-големият производител на прекурсори отново е била Руската федерация. Ето защо е толкова важно да има засилено сътрудничество между ЕС и Руската федерация в това отношение, за да можем да попречим на търговията с прекурсори. И то на законната, и да остане само законната търговия. Ето защо има предложение за подписване на споменатото споразумение. Важно е, че то предвижда и доста висока степен на защита на личните данни за гражданите. така че споразумението по никакъв начин не води до нарушаване на права на граждани. С други думи, становището ми е положително, препоръката ми е да подкрепим подписването на това споразумение пред водещата комисия Инта за подписване на споразумение за прекурсорите, прекурсорите с Руската федерация. Благодаря, господин Жиобро. За сега не виждам някой да желая думата. А, тук искам да поясня, че не, са постъп... не, мож... не могат да постъпват предложения за изменения по това становище. Така че още на това заседание ще преминем направо към гласуване. Сега преминаваме към седма точка от дневния ред, а именно гражданската отговорност за ядрена вреда. Господин Месарош, вие сте докладчик, имате думата. Thank you, Madam Chair. So we have got... Благодаря, госпожо председател. Обсъдихме вече този въпрос в нашата парламентарна комисия, така че сега бих искал да направя кратко резюме и да ви резюмирам също така е, основните ни предложения и препоръки. Става дума за разрешение на съда тези държави и членки, които са подписали Виенската конвенция от 1963 е, година, да ратифицират също така протокола, който я ратифицира. Каква е целта на това предложение? Целта е тези държави членки от Европейския съюз, които са страни по Виенската конвенция за гражданска отговорност при ядрена щета, да подпишат и да станат също така страна по изменящият я протокол. Това решение е насочено към държавите членки, които са следните България, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Полша и Словакия. В момента режимът се управлява на първо място от два инструмента. Виенската конвенция, която споменах, ме и изменящият я протокол от 1997 година, както и от Парижката конвенция от 1996 година за гражданската отговорност в случай на, варне на вред, ядрена щета и изменен от много последващи протоколи, включително и от Брюксовския документ от 1963 година. Какви са основните постулати? Някои от държавите членки са страни по Парижката конвенция, а други по Виенската конвенция. И измененията на Виенската конвенция съдържат положителни аспекти, аспекти, които са в помощ на, щети, на жертвите на ядрена щета, а също така и дефинират какво точно се изразява тази ядрена а, щета, ядрена вреда, а именно повече механизми за компенсиране на пострадавшите на цялата територия на Европейския съюз. Протоколът от 12 септември 1997 година, подписан под егидата на МАЕ като допълнение към Виенската конвенция предвижда изменения в юрисдикцията и в правоприлагането, предвидено в европейското законодателство. Това е регламентът, наречен Брюксел 1. Следователно, европейското право има примат над националното и държавите членки не могат да стават части, страни по а, въпросният протокол. Подписването на протокол от 1997 година е препоръчително за тези държави членки, които не са все още страни от него. Парламентът следва да даде одобрение на това ратифициране на протокола по силата на договор за функциониране на Европейският съюз. Аз като докладчик по проекто становището подкрепям това предложение и препоръчвам парламента да одобри решението, проекторешението на съвета. Това ще направи възможно тези, които са подписали Виенската конвенция, автоматично да станат страни и по протокола от 1997 година. Това съответно би могло да направи така, щото в бъдеще да се постигне по хармонизиране на обещетенията на гражданската отговорност по изплащане на обещетения на пострадавши от ядрени щити. Благодаря. Благодаря. 3 май на обяд е срокът за подаване на изменения. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е точка 8. Господин Стоянов е докладчик по становище. Става дума за програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за 2014-2020 година. Благодаря, госпожо председател. Ще припомня с а, няколко думи темата на въпроса. Става дума за това парламента, заедно с съвета, да а, приеме законодателен акт, който да одобри финансирането на три институции, които се занимават с разработването на а, правилата и стандартите за извършване на одит счетоводните стандарти за извършване на одит. Този регламент е много кратък, много прост от юридическа гледна точка, каквато е работата на нашата комисия. Той предвижда в рамките на следващия програмен период на въпросните три организации да бъдат отпуснати определени финансови средства, така че те да могат независимо да продължават да осъществяват своята дейност в създаването на стандарти за извършване на счетоводство, на одит, като а, идеята въобще първоначално при формирането на тези организации е създаването на единен стандарт, счетоводен и аудитен стандарт на глобално ниво. А, още когато имахме размяна на мнение, аз изразих становище, че няма какво толкова много да се прави по този доклад. Разбира се, съм внесъл едно изменение, което е спазва нашия, нашия принцип и традицията на парламента относно делегираните актове, предвидени в законодател, законодателния акт, а именно малко по-дълъг срок за това парламента или съвета съответно да възрази по приемането на даден делегиран акт от страна на комисията по прилагане на това законодателство. Аз направих доста срещи с а, различни експерти в областта, които ме увериха, тъй като при размяната на мнение имах такъв въпрос, защо конкретно са изброени а, тези лица да получават средства. Те ме увериха, че всъщност това са на световно ниво агенциите, които имат възможност да извършат тази дейност и че тяхната дейност е много важна и от гледна точка на облегчаването на бизнеса, на това как той води своето счетоводство, как се аудитира то и облегчаването на бизнеса от гледна точка на неговите взаимодействия задължителни с администрацията при подаването на съответните отчети. След като внесох своето проекто становище, беше привлечено моето внимание към един въпрос, тъй като организациите, които са, изброяват в законодателния акт, са били първоначално финансирани от страните от различни държави, които са били и част от тяхното формиране. В момента това финансиране отпада все повече и повече и когато то бъде прието това предложение за финансиране в рамките на следващия програмен период, на практика Европейския съюз ще стане най-големия донор на тези организации. Беше привлечено вниманието ми към въпроса, че може би е хубаво пък на тези организации да им бъде така отправена една препоръка, предложение относно а, техните управителни структури, тъй като Европейския съюз вече става най финансиращ, най-голямата финансираща страна. В рамките на техните управленски структури Европейския съюз и неговите институции да имат по-голямо влияние и по-голяма възможност за контрол. А, така че в рамките на срока за изменения смятам да внеса няколко които ще бъдат, разбира се, с препоръчителен характер, че е хубаво и от гледна точка на повече прозрачност, по-добро управление, да има отваряне към контрол от страна на институциите на Европейския съюз като най-голям донор за тези организации. За тези, които, тъй като едната вече така или иначе тя е създадена от Европейския съюз, за останалите става дума на другите две, отношения на тях. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли желаящи да се изкажат? Крайният срок за внасяне на предложения Крайният срок за внасяне на предложения е 8 май с което приключваме обсъждането на точка 8 от дневния ред. Трябва да кажа, че доста сме добре с темпото. Преминаваме към девета точка – Устав на Европейската фундация. Сега ще си дам думата, понеже аз съм докладчик. Първо, много съжалявам, че в момента ги няма но наистина от все сърце благодаря на докладчиците в Сянка, госпожа Тайн и господин Грандес Пасквал, за техните предложения за изменения. Мога още от сега да ви кажа, че тези предложения всъщност за мен бяха изключително ценни и без абсолютно никакъв проблем ще ги включа в доклада си. Искам да подчертая колко добра беше сътрудничеството и с Комисията по културни въпроси. Там госпожа Хирш е докладчик по темата и сътрудничеството ни беше наистина много конструктивно, така че във сигурност ще постигнем добри компромиси. Сега искам да ви информирам за най-важните предложения за изменение съвсем накратко. Господин Грандес Паскуал предлага нещо много добро. А, именно поясняване на дефиницията за е, имущество, като се включи израза създаване на економически, културни или е, социални ценности. Предложение номер 12 от същия автор също е много полезно. То е насочено към повече прозрачност. Има някои предложения, по които те първа трябва да пообсъдим нещата, например разширяването на списъка на нестопанските организации. Разбира се, че е много добре, обаче имаме да се съобразяваме и с данъчното законодателството, тъй че има и аргументи за и аргументи против. Трябва да анализираме много внимателно нещата. Освен това, обаче, сме на едно, на едно мнение по отношение на трансграничния елемент, който трябва да бъде на лице, а именно да бъде ясно, че Европейската фондация по време на своето съществуване трябва да извършва дейност в минимум две държави членки. Малко повече необходимост от обсъждане се нуждаят някои други предложения. Например, по отношение на членовете на семейства, надявам се сега да получа известно пояснение по въпроса, за да мога да разбера авторите на вносителите на тези предложения не ми е много ясен въпросът и за заличаването на членовете, свързани с данъчните въпроси. Как разбирате това заличаване? Във връзка с предложението за изменение на госпожа, госпожа Тайн, ще кажа само, че намаляването на разрешените стопански дейности от 10 на 5% от нетния годишен оборот, оборот е приемливо за мен. И още един важен елемент, по отношение на който съм много скептична. Става дума а, за служителите на доброволен принцип – не съм съгласна с предпочитам да останат формулировките предложени от а, комисията. А, не бива да се заличава пасажа за работещите на доброволни начала или за почетните длъжности. Има достатъчно такива хора и комисията не е случайно е включила този текст. Това бяха най-така основните ми бележки по предложенията за изменение. Естествено, с нетърпение очаквам да продължим да си сътрудничим все така добре и да изгладим различията си по тези точки, по които още не сме постигнали компромис. Благодаря. И сега веднага давам думата на докладчика в Сянка. Muchas gracias, señora presidenta. Много благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Съжалявам, че така дойдох ти чешката. Всички се предвиждаме ти чешката тук в парламента. Чух обаче края на вашето изказване. Ще започна с цитат на края на това ваше изказване и да кажа, че наистина има 14 изменения, но тези изменения със сигурност ще доведат до добри компромиси, удачни предложения за консенсус. Както каза всъщност господин Масип, и аз подкрепям казаното от него, че винаги спокойният тон на диалога води до спокойно взети решения. Принципно няма разногласия в становищата, които застъпваме сега аз искам по-скоро да представя моите собствени изменения, но от трите изменения на докладчицата, всички освен едно, за което имаме някои съмнения, другите ни са приемливи ни се струват приемливи. Ще подкрепим изменението на господин Масип, тъй като смятаме, че дава възможност да не конкретизираме без това да е крайно необходимо. Госпожа Александра Тейн също предлага 6 изменения. 5 са приемливи. Шестото бихме могли да го дообсъдим. Така ли иначе, това е моето послание. Нямаме кой знае какви разногласия. Или поне не, не е такива. Сега, нещо, което искам да а, обясня обаче е в какво се случат моите собствени изменения. Започвам с изменение номер едно, което е по член 2 за дефинициите, за определенията. Тук се добавя економическият термин за социална активност за социален предмет на дейност, за смисъл такъв, че няма нужда от а, економическа рентабилност. След това, по въпроса за целите и задачите, добавяме под помощта, психологическата помощ, която се предоставя на пострадалите от атентати, както и търсенето на верска толерантност. Това според нас е основание да се счита за предмет на дейност, за идеална цел, не търсещи економически облаги. Тези цели обаче са достатъчно важни, че да бъдат записани в предмета на дейност на тази Европейска фундация. Изменение номер Европейската а, а, фундация ще работи в различни държави и членки. В какво тук може да се състои проблемът? В началното предложение на комисията се упоменава нейното регистриране. Да, наистина, бюрократично погледнато, започва анализът на дейността на е, една фондация, например, когато тя е регистрирана. Това обаче не може ли да се промени защото предметът на дейност може да бъде един при регистрирането, а след това с течение на времето да се промени, обогати или така нататък. В резултат на което предметът и на дейност целите, идеалните цели, които преследва, могат да се променят, да еволюират във времето. Тоест, не казвам, че не съм съгласен, не приемам или не разбирам нищо подобно. Разбирам предложението на комисията, началният момент да бъде регистрацията, но и след това. Тези изисквания, които се представят към, асоция... към фундацията в момента на нейната регистрация, да продължат да бъдат предявявани към нея и на се. След това. По-нататък. Изменение номер 10. Тук искаме да направим уточнение за учреждяването на така наречената конвергираща Европейска фундация. Изменяме а, частта, където пише, че това е възможно винаги, когато не е в противоречие с устава или с волеизявлението на учредителят. Разбира се, че могат да се променят уставите на тази фундация, но това следва да е възможно не само в случаите на така нареченото конвергиране, а по принцип. Изменение номер 12. Сега свързано с документите, които трябва да се представят задължително, за да се учреди тази е, фундация. Име, през име, адрес на учредителя, ако те са физически лица или пък ако е фирма, фир... адресът, седалището на фирмата. Няма смисъл а, да се упоменава адресът, домашният адрес на учредителите, а по-скоро социалното седалище на дружеството, ако е дружество или фирма. Разбира се, това не ни е фикс идея, просто е идея и можем да я да обсъдим. Сега, изменение номер 15. Да не се изключват от ам, облагите някои конкретни адресати. Какво, за какво става дума тук? Европейската фундация е с идеална цел, с а, обществена роля. Така че нека да не усложняваме е, живота, казано, ако позволите, неформално. Това е много често срещано явление в испанската действителност, защото понякога се използва Европейската фундация като правна фигура, чрез която наследството дадено семейно наследство да остане в семейството, а да не се прехвърля към държавата, да няма прехвърляне на собствеността с съответните данъчни последствия. Става дума за а, картини и други художествени произведения. Затова нека тук да бъде ясно записано, че не се опитваме да ограничаваме нещата просто защото обичаме да ограничаваме, а за да има прозрачност с оглед на тези конкретни случаи, които цитирах. 20 и 21 е, уточняват е, трудовоправните аспекти. Вече се възпротивих на времето срещу така наречената доброволческа е, дейност. Няма защо участието в управителните органи на фундацията да бъде на доброволни начала. Разбира се, че може да се сътрудничи, да се съдейства на доброволни начала, но те да бъдат задължени и това да бъде разписано като задължение противоречи на самият характер на самата дума. Тя се казва добра воля. 21 изменение, принадлежаща на член 44 за ликвидирането на тази Европейска фундация като дружество, като като правна фигура, това следва да бъде направено в същата държава членка, в която е учредена фундацията. Като то след това остатъчните е, средства, остатъчното имущество на тази фундация трябва да бъдат прехвърлени към друга фундация с седалище в същата държава членка. Това обаче ми се струва егоистично. Аз не виждам защо да не може да се прехвърля на дружество в друга държава членка, въпреки че разбирам тези претенции. 22, 3 и 4 изменение ние смятаме, че тук трябва да се заличат членовете за свързани с данъчния режим. Почти всички държави, до които сме се допитали, са съгласни с това. В Испания, например, това е Министерството на данъчните събирания така наречената Национална приходна агенция, която има своите собствени интереси. Само, че ние тук в Европейският парламент не сме съгласни с тези ограничения на национална, регионална или местна основа, смятаме, че трябва да се търси европейското основание. И така, госпожо председател, отново повтарям, намерението ми е тези а, изменения да бъдат поставени на обсъждане в а, смисъл такъв, че главната цел е да стигнем до компромис, до консенсус. Това да бъде целта на обсъжданията. Всеки представя наистина интересни изменения. Измененията на господин Масип са особено ценни в този смисъл, съвсем приемливи. И, и това е и целта на моите изменения да се сторят приемливи на всички останали. Надявам се, Сигурен съм всъщност, че няма никаква непродалима бездна между измененията на едните и на другите. Така че това аз му предвещавам добро бъдеще на този доклад. Благодаря. Аз също благодаря най-сърдечно за тези пространни обяснения, защото всъщност се получи така, че получих отговор на всичките си въпроси. Сега думата има госпожа Тайн. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз също така съвсем накратко и подред ще премина през предложенията за изменение по изключение ще взема отношение и по първото предложение за изменение на колегата. Сега не знам дали е от превода, но немското понятие Wertschöpfung, т.е. създаване на ценности, обхваща всичко, което вие предлагате да включим тук. Не само материални, а и духовни, културни, социални и всякакви ценности. Така че не ми се ще да променяме дефиниция. Казах ви, немският израз Верчепфунг е предостатъчен в немския текст. По отношение на участието в вземане на решенията и аз съм на мнението на колегите от ЕНП. Все пак става дума за хора, които заемат почетни длъжности. Естествено, че трябва да бъдат информирани но ако съм почетен член някъде и нещо не ми харесва, например в кавички работодателят ми нещо не ме е, харесва, имам възможност, каквато не бих имала, ако съм щатна, а именно от днес за утре да си прекратя трудовия договор. Така и, и, и не мога да окажа никакъв натиск върху е, управителния съвет, да кажем. Нещо, което обикновеният работник и служител не може да си позволи. Ето това е една голяма разлика между щатни и нещатни служители. Освен това, аз съм от страна, в която много се държи на равноправното участие в вземане на решение – има държави членки, в които на практика пък такова нещо не се предвижда. Така че не смятам, че предложеното изменение ще може да получи подкрепата в плена... подкрепа в пленарната зала. Сега искам да обясня изменение 17, което предлагам, а именно, че а, годишният отчет трябва да съответства на европейските стандарти. стандарти. До сега все още не се е стигнало до крайно споразумение по, в законодателната процедура по отношение на одитните документи, но все пак след като няма ново законодателство, следва да се спазва сега действащото. В Германия, например, се предвижда изключително подробен е, годишен доклад, 4-500 страници. За такъв доклад обаче няма да се намери аудитор, който да се съгласи да направи одит на такава фундация, защото този доклад съдържа и информация, която не е предназначена за обществеността. Така че е, предлагам в разпоредбата да се направи позоваване на законодателството на конкретната държава членка. А ако досието за аудиторите стигне до своя край, може би ще има други условия. Благодаря на двамата докладчици в Сянка за чудесните им обяснения. Въпроса за почетните длъжности този въпрос ме интересува изключително много. Беше ми казано, че господин Мълман, представител на комисията е тук, тъй че бих помолила комисията също да се произнесе по отношение на това какво е положението, какви са фактите, имате ли числа по темата. Сигурна съм, че комисията добре е обмислила формулировките, когато е писала своето предложение. Заповядайте. Имаме ли пред... член на комисията? Ако е тук, има думата. Пите. Yeah, thank you, Mrs. Chairman. Благодаря. Когато говорим за доброволните членове. Ние говорим, предполагам, имате предвид членове на управителния съвет. Аз говоря за хората, които не получават заплата, които работят доброволно. Според мен, тяхната функция трябва да се осветли и искам да ви попитам – какво имате предвид, как бихте вие осветлили тази концепция. Благодаря, благодаря за обяснението, за да сме ясни за фундациите. Доброволните сътрудници са много важни, защото те работят с и за фундацията. Когато погледнем правното основание, правната рамка, в държавите членки, виждаме, че не всички те имат правна рамка за доброволните сътрудници. Затова ние искахме да пред, предложим една основа, която е доста амбициозна и която защитава интересите на всички унези, които, се, е, които работят в европейските фундации. Мислим, че е много важно да подкрепим доброволците в този контекст. Това, което виждаме е, че много държави членки се колебаят да създадат специална законова рамка за доброволците за европейските фундации. Повечето държави членки искат да използват националните си системи. Ако изобщо такава система съществува, това е което мога да ви кажа за доброволците. Благодаря, казва председателката. Госпожо Тайн. за да предотвратим неразбиране. Аз нямам нищо против това да е залегнало в предложението на комисията. И естествено, нямам нищо против законова рамка за доброволците, е, да се, определи, да се определят условията на труд, продължителността на труд, това е ясно. За какво обаче става дума? Става дума за изменения, които предвиждат равнопоставянето на доброволците с другите служители и сътрудници, т.е. те да получават възнаграждения за труда си. Поне аз така разбрах измененията. Т.е. при всички заседания на управителния съвет те да присъстват и да имат право на глас при взимане на решение. И аз смятам, че дори и при една фундация се взимат решения, където не би трябвало да има представител на доброволците, на доброволните сътрудници. И мисля, че е и въпрос на националното законодателство, доколко такива хора, доброволци, има право на глас. Благодаря. Господин Пасквал отново иска думата. Да. Благодаря. След като изслушахме комисията, не ни се е, разсеяха съмненията. Съмненията ми ги разсея току-що докладцата всяка госпожа Тейн. Да, точно така. Не става дума да отричаме правото на платените сътрудници, така да се каже, да участват в живота на фундацията. Какво имам предвид? Това в Испания непрекъснато се спряга, защото все повече и повече доброволните сътрудници имат възможност да участват в е, живота на фундацията. За това предлагам по въпросът за е, тези доброволни сътрудници, сега до каква степен бихме им позволили да влияят и да участват в е, решенията на управителния съвет. Ето, ние сме против това. Това според нас е прекалено. Разбира се, че могат да участват в живота на фундацията, да се изразяват, да се слушват в техните съвети, а нещо съвсем друго е да участват с право на глас в управителният съвет. Това би било прекалено. И затова нашата позиция тук е ясна комисията и има това желание и това желание на комисията ние считаме за прекалено. За това бихме искали да отреже малко крилата на това предложение на комисията. Благодаря. Като докладчик искам да отбележа, че в предложението ви за изменение се казва, че е, искате да заличите пози, е, израза статут на наблюдател. Мисля, че е, това не е подходящо. Мисля, че това са две теми от една страна е, сътрудници на доброволни начала, които се подчиняват на различно законодателство в различните страни и това е едната тема и тя е отделна от участието за вземане на решения в ръководните органи. Опитала съм се да бъда достатъчно въздържана в доклада си, но се опитвам да изразя мнението си, че става въпрос въпрос за последователност и единство между темата за Европейската фундация и останалите теми, които обсъждаме в Европейското дружествено право, когато става дума за нещатни доброволни сътрудници и участие за вземане в решения ще имаме среща с докладчиците в Сянка и ще обсъдим този въпрос, тъй като е важно да се споразумеем и да постигнем компромис, така както сме успяли да го направим, слава Богу, по отношение на други въпроси. На 30 май е крайният срок за гласуване по тази тема. Надявам се, че до тогава ще успеем да намерим компромиси, с което Приключваме работата си по дневния ред за тази сутрин. След обяд ще продължим с част от структурирания диалог, този път размяна на мнения с госпожа Рединг. А след обяд председателят на комисията, господин Лене, ще поеме председателството. Така че закривам преди обедното заседание и до скоро.